Dear colleagues, we shall start. Please. Председателката, уважаеми колеги, нека започнем работа. Моля, заемете местата си. If there is no objections, the agenda is... Ако няма възражения, дневният ред се приема. And please note that interpretation in Danish, Greek, Превод с датски, гръцки, хърватски, ирландски и латвийски. За съжаление не е осигурен за това заседание. Please take a seat. Уважаеми колеги, моля заемете местата си. Искам да се спра върху трагичните събития, на които бяхме свидетели миналата неделя в Средиземноморието, събития при които загинаха 800 души. Миналата седмица проведохме първи разисквания с комисара Врамополос и бившия министър-председател на Малта, господин Гонци, за стратегическия доклад за положението в Средиземноморието и необходимостта от цялостен подход към миграцията. Съдокладчици по тази тема са госпожа Мецола и госпожа Киенджи. Миналия понеделник съветът на министрите проведе специално заседание, на което обсъди плана от 10 точки, представен от комисията. Днес след обед предстои извънредно заседание на Европейския съвет, свикано от председателя Туск. Нашият председател, господин Шулц, ще представлява Европейския парламент. Разискванията в пленарната зала ще се състоят идната седмица в Страсбург. В нашата комисия по граждански свободи и правосъдие ще проведем поредица от разисквания в рамките на работата по стратегическия доклад. Следващите такива дебати ще бъдат на 6 и 26 май. Сега давам думата на госпожа Киенджи от името на двамата са докладчици по стратегическия ни доклад по собствена инициатива за миграцията. Eh, signora presidente la morte di ottocento persone nel mar Mediterraneo Благодаря, госпожо in azione. Това, което се случва в Средземно море е резултат от нашето бездействие. От името на колегата Роберта Мецола бих предложила да започнем с отдаване на почет на жертвите на тази трагедия. Работата на комисията през следващите месеци трябва да бъде сигнал за надежда на онези, които е, успяха да постигнат, да стигнат е, живи и здрави на нашите е, брегове. Също така би трябвало да направим така, че да няма повече трагедии по нашите брегове. Приканвам всички колеги за минута мълчание. Thank you very much. Uh, На 17 март местният екип Маре беше създаден. Той ще се занимае с притока на информация за групи на организираната престъпност, които организират движение на кораби от Средземно море към Европейския съюз и последващите вторични движения в Европейския съюз. Давам думата на господин Раушенбах, който да ни даде обзор на целите на този екип за съвместни операции. Заповядайте. Благодаря, госпожо председател. Добро утро, дами и господа. Благодаря за поканата Европол да участва на това заседание. Имах намерение да, на, да изложа една презентация, която да е и на екрана. Дали можем да я покажем. No? I was told 30 seconds, so I will just uh, maybe... Бяха ми казали 30 секунди. Както беше казано, Екипът за съвместна операция има за цел да се бори с контрабандата и с трафика на хора, специална дейност, в която влизат държавите членки, агенции и партньори и също така трети страни, които не членуват в Европейския съюз, Европол и Интерпол, като използва уникалните способности на Европол да събира и обработва разузнавателни данни. Предложението за този екип МАР е част от работната група за Средиземно море, създадена след трагедията в Лампедуза през 2013 година. Ние разработихме този подход, защото въпреки, че ние успешно успяваме да се борим с сериозна и организирана престъпност в Европейския съюз, установяваме, че нормалните ни дейности не са достатъчни за да се, за, за да се преборим с трафика на хора в Средиземно море, просто защото те работят в страните на тръгване, страните на транзит и с страни от Европейския съюз. Ето защо ние разработихме специализирания подход на операцията Маре. Оказва се, че е необходимо да погледнем отвъд границите и тези граници са сътрудничество с трети страни Както знаете, това е трудно от правна гледна точка, ако няма споразумение за сътрудничество. Това трябва да стане в рамките на операция Маре. Но също така, източниците на информация, от които имаме нужда за да постигнем успех и да спрем престъпните групи да осъществяват своите престъпни намерения. Тези източници на информация идват от Frontex, информация от самите мигранти, които пристигат в Европейския съюз, но също така информация в резултат на интервюта с мигранти в рамките на процедурата за даване на статут на беженец. Ако погледнем сегашната ситуация, ще видим, че маршрутите, които се използват за незаконно превеждане на хора през Средиземно море, се промениха. Класическият най-кратък маршрут от Испания, за, за, от а, Северна Африка за Европа, вече не се използва и се използват а, маршрутите на изток. По-конкретно виждаме малки, а и по-големи кораби тръгват от страни като Тунис, Либия, Египет, Ливан, през Турция и след това в Европейския съюз. И има различни преминава се през различни страни, понякога с кораби, понякога комбинирани маршрути е, по сухоземна и морска граница. Когато погледнем дейностите на Европол, ще видим, че не можем да кажем, че сега започваме е, дейността е, за противоборство на трафиканти на хора. Стотици сътрудници са били арестувани с помощта на Европол и от известно време насам в рамките на политическия цикъл за борба срещу сериозната организирана престъпност трафикът на хора през Средземно море стана приоритет в резултат на това. А, вече е качена презентацията на екрана little small, I would say, but here you see the routes again that I had just outlined. Виждате маршрутите, които са очертани. Тук виждате промяната в новите случаи, по които започна работа Европол за улесняване на законовата иммиграция през предишните години виждате увеличаване на броя на случаите. Тази година имаме 455 нови случаи. Това обаче не е достатъчно и е, операция Маре е, разчита много на сътрудничество с е, държавите членки, а също така и с трети страни. От случаите, които очертах, можем да очертаем някои тенденции. Не само, че има повече разследвания в държавите членки, но също така а, сме свидетели на засилване на насилието срещу мигрантите, заплахи с пистолет, ако откажат да се качат на определен кораб, но също така насилие и срещу служители на правоохранителните органи. Свидетели сме и на опасни ситуации в вторичното движение, т.е. контрабандата и трафикът на хора вътре в Европейския съюз. Имам предвид укриване на хора в хладилни камиони и други подобни. Също така сме свидетели на още една тенденция. Предлагане на трафикански услуги чрез социалните мрежи. Това се оказва много успешно. След началото на операция Маре беше оказана подкрепа на гръцките власти на операция Дедал това показва, че можем да постигнем успех в борбата срещу тази престъпност. Тук се преборихме с група, която съществяваше трафик на незаконни сирийски мигранти. Превозваха ги с кораб и след това ги превозва по няколко маршрута по въздух, по суша. 16 души от различни националности бяха арестувани. Конфискувахме и голям брой фалшиви документи за самоличност и доста голям брой е, скрити пари в брой. Смятаме, че тази престъпна група е взимала между 4 и 9 хиляди евро на човек, е реализирала печалба от около 7,5 милиона. И това е само за тази група. Е, очевидно е, че тази престъпна дейност е изключително привлекателна за престъпния свят. пред какви предизвикателства сме изправени в момента, ако искаме да постигнем успех в борбата срещу тези престъпни групи, трябва да създадем възможности за обмен на информация между държавите, членки с трети страни, служби, центрове за обежище от всички възможни източници. Това разбира се е трудно. И ние приканваме държавите членки, служителите за връзка, командировани от държавите членки в страните, граничещи с Средземно море, да улеснят обмена на информация с Европейския съюз. Ще постигнем успех само ако централизираме информацията и я разпределим чрез Европол. Невъзможно е този вид престъпност да, се, да бъде преборена на национално ниво. Също така се свързахме с Интерпол, който проявява голяма, голяма готовност да участва в операцията Маре ще бъде изпратен представител на Интерпол в екипа Маре, който в момента създава в централата на Европол. Разбира се, основната цел е да започне, възоснова на информацията, която получаваме, да започнем нови разследвания, да координираме разследванията и да спрем трафикантите, да спираме корабите преди да тръгнат и разбира се да проследим движението на финансовите средства и този вид дейност да загуби своята привлекателност. Тук виждате а, трафикантски дейности от нашата база данни. След като веднъж идентифицираме мрежата от престъпници, работещи в държава членки или държави членки, създаваме информационен пакет за държавите членки и, не държави, и държави не членуващи в Европейски съюз, за да почнат разследване. Мисля, че това е основният момент. Тези разследвания ще се координират на международно ниво. Ние сме предвидили координация на общо европейско ниво и съответно да арестуваме тези лица и да конфискуваме техни, тяхното имущество, за да спрем да им. Както казах, е, има едно предизвикателство, свързано с социалните мрежи. Ето няколко примера за открито предлагане на трафикантски услуги е, през Средиземно море в е, сътрудничество с държавите членки ще активираме наблюдението на социалните медии, за да видим кой предлага такива услуги и да спрем предлагането на тези услуги, както чухме от председателката, този вид дейности в крайна сметка излага хората на риск за живота им. Екипът. Операцията Маре ще включва 12 държави членки, чието знамена са на картата. Шест от тях ще изпратят командировани служители, които ще работят в централата с екип специално предназначен за работа срещу трафика на хора. Те ще работят в продължение на една година, в края на 2015 година ще направим оценка на работата и ще направим заключение за по-нататъчната дейност. Тези 12 държави членки, които присъстваха на създаването на операция Маре. Там беше и генералният секретар на генералният директор на Европол. Изразиха пълната си подкрепа за операция Мар, съпричастността си и обещаха заедно с нас да създадат обмен на информация ежедневен обмен на информация, за да разполагаме с актуална информация. Това означава, че ще разполагаме с разузнавателна информация, която да предоставяме на Frontex и други на органи, за да, спира, за да спрем корабите преди да тръгнат от бреговете. Както казах, Frontex ще играе много важна роля в операция Маре. Интерпол. Също така, защото Интерпол има връзка с страните, с които Европол няма споразумение за сътрудничество. Пътя е напред. Пътя е напред е засилено сътрудничество от типа ДЕДАО. Искаме да идентифицираме повече престъпни групи и да ги спрем а, по такъв начин, че в крайна сметка да стане все по-малко привлекателно групите да а, извършват такава дейност. Разбира се, ние ще зависим от сътрудничество на държавите членки. За съжаление, знаем, че има разследвания, които се извършват и не стигат до Европол. Този въпрос трябва да се обмисли за и да се избегне в бъдеще. Ние ще продължим и да събираме активна информация и да подкрепяме държавите членки. В момента екип на операция Маре е в Италия и помага на италианските власти, които да спомогнат за идентифицирането на лицата, които са виновни за трагедията миналата седмица. Двама от шесте командировани служители са пристигнали. Останалите четири ще пристигнат през следващите седмици. След това е, по този начин ще комплектоваме е, състава, за да можем да извършим задачите, които очертах. Благодаря за вниманието. Ако има въпроси, е, ще се постарая да отговоря. Благодаря. Председателката. Благодаря за изложението. Сега ще дам думата на представителя на Европейската комисия Лоран Мошел да коментира. Благодаря, госпожо председател, дами и господа. Екипа Маре бе създаден по инициатива на Европейската комисия след трагичните събития случили се в Лампедуза. Мисля, че след случилото се всички сме абсолютно убедени, че трябва да продължиме и да разгърнем една много по- широка борба срещу трафикантите и днес след обед Европейския съвет ще вземе решение по този въпрос. Екипа и от Маре. е резултат от това. Решението в понеделник да бъде свикан извареден съвет на тази тема е наистина един знак. Комисара Аврамополос е и ще излезе с един план за действие за борба с трафикантите. Основното обаче е сътрудничеството между държавите членки и умена на информация. Екипа Маре може да постигне добри резултати само ако наистина има едно широко разгърнато сътрудничество и един обстоен обмен на информация. Същевременно ще се разшири сътрудничеството между Европол, Европейската комисия, Фронтекс и така нататък. Това сътрудничество вече е, е, е на лице, но ще се разгръща. Необходимо обаче е да изградиме е, много повече доверие с цел обмен на е, чувствителна информация. Освен патрулирането по границите, ще трябва да се а, е, разширят дейностите, свързани с е, разследване на финансовите операции, т.е. Да, да се проследят е, паричните потоци, всичко онова, което ще ни даде допълнителна информация за дейността. Благодаря. Сега Продължаваме с дискусията. бих искала да дам думата на господин Каню. Благодаря, госпожо председател. Благодаря и за двете изказвания. Аз няма да се спра на десете точки от плана на е, комисаря Аврамополос, тъй като струва ми се, че те прекалено много наблягат на репресивният аспект, а не, а не са отговор на спешната ситуация. Мисля, че трагедията в Средиземно море изисква един холистичен е, подход. Разбира се, трябва да има е, съвместен е, екип, съвместна европейска политика, но това трябва да бъде и в областта на защита на границите и е, другите дейности. Колкото до Европол, искам да задам три въпроса на представителя. може би все още не, но вашия директор ни казаха, че ни каза неодавна, че държавите членки не споделят с Европол достатъчно информация или поне недостепен до която би трябвало да го направят. Смятате ли, че съществуващата правна рамка е, е адекватна за подобен обмен на информация? Е, второ, турция. Турция и а, която е страна на транзит на иммигранти. Вие споменахте сътрудничество с трети страни. В какъв, до, до, какъв, до каква степен може да има сътрудничество и какъв обмен на информация може да има с трети страни, особено с Турция, която според мен е, е ключова страна в този, в този проблем. Вие казахте, Вие казахте, че този екип ще е съвместен екип. Но доколко имахте вие е, достатъчна информация от предишните е, операции, които бяха пред, пред им те проведени? и а, е, доколко това ви послужи, имаме 9 а, е, желаящи да вземете думата, така че моля всички да не говорят повече от 2 минути. Госпожа Есисипа. Благодаря, госпожо председател. Позволете ми първо да се съглася с казаното от колегата Коейо, а именно, че планът от 10 точки, който ни бе представен в понеделник, в никакъв случай не е адекватна реакция на поредните трагични събития, на които станахме свидетели миналата неделя. Отново стотици души загинаха в Средиземноморието. Можем да говорим за немалко средносрочни и дългосрочни мерки, но предложеният ни план от 10 точки няма в никакъв случай да допринесе за спасяването на човешки живот в краткосрочен план. Би ми се искало държавите членки поне в една област да отправят ясно послание – Вместо това обаче оставам с впечатлението, че те не проявяват воля да проведат и финансират операция подобна на Марен Ностром, която бе проведена от Италия. А според мен държавите членки имат достатъчен бюджет за това. Можем да говорим за борбата срещу контрабандата на хора. Но бежанците от Еритрея, от Сирия, ако не се възползват от услугите на контрабандистите, просто нямат шанс да стигнат невредими до крайбрежието на Европа. Наистина съжалявам, че в текста не се упоменава гарантирането на безопасни маршрути, така че бежанците да стигнат невредими до Европа. Би ми се искало днес съвета да отправи поне едно-две ясни послания, а не в средносрочен и дългосрочен план да визира само строга охрана на границите. You have the floor. Благодаря, госпожо председател. Скъпи колеги, съжалявам за случилото се, за трагедията, случила се в Средиземно море през последните дни. Всяка смърт е една смърт в повече. Това е ясно и но същевременно не трябва да отвръщаме поглед от действителността и истината. Трафикантите, контрабандистите са виновни за случилото се не ние. Те обещават на мигрантите, че ще ги прекарат безопасно през Средиземно море. Тоест, те са, те са като едни ловци, които преследват хората които а, ги които организират контрабандата. Така че нашата работа е по-скоро да се бориме срещу контрабандистите и да потърсиме начини за да можат те да а, пристигнат в Европа по по-безопасен път. Но докато нещата не се променят на място, докато има а, войни, докато има диктатури, докато не се, а, докато и не изтръгнеме корените на проблема, хората ще искат да, а, да дойдат в Европа. Важно е да осигуриме сигурност в собствените им а, държави. Госпожа Пост има думата. <clears throat> Eh, Благодаря. Не мога да се съгласа с преждеговорящата. Не мо... Не можем да прехвърляме цялата отговорност на а, контрабандистите. А, защо всъщност този бизнес е така а, толкова доходоносен и за, защо а, много хора се участва в него, защото нямаме истинска миграционна политика и нямаме а, е, решение на въпроса. Така че, като граждани на Европейският съюз, може ли само когато сме свидетели на подобни катастрофи да реагираме? Как трябва, разбира се, как да спреме контрабандистите? като осигуриме едни законни пътища и начини на, за тези хора да е, пристигнат и да се доверят до Европа. Така че е наш, наша работа е да намериме онези законни е, средства и начини, които ще позволят на тези хора да пристигнат в Европа. А, Маре, Маре, Маре Нострум е само, както и операцията Море, са, са само една второ, е, втора стъпка за борба. Първата е борбата с контрабандистите, разбира се. Следващия тур. Sorry, uh, I'm not, uh... Не, аз, колегата ми искаше да вземе думата. Госпожа Ернст, бях се заявила за изказване, но ще се изкажа след колегата, която ще се изкаже от името на нашата група, след госпожа Спинели. Е, значи, Много съм изненадана от е, изказването на господин Мушил от един израз, който той използва. Всички сме съгласни след 700-те загинали в Средиземно море е, че приоритет е борбата срещу трафикантите. Не е така, господин Мушо. Не сме всички съгласни. Една голяма част в този парламент са против. Чух преди малко и колегата Пост. На мен ми се струва, че институциите са, трябва да съгласят с това, че борбата срещу трафикантите е важна, но не може да се каже, че те са причината за всичко това. Все едно, че те не запълват един вакуум, който Европа отказва да запълни с законни възможности. Сякаш като разрушаваме корабите, ние е, ще спрем хората да бягат е, от война и преследване. И аз имам няколко а, е, въпроса към всички, които се изказах. дали следва да се увеличават агенциите, мисиите, които се занимават само с това, с което в момента се занимава Европейския съюз, т.е. трафикантите? а, без да обръщат достатъчно внимание на спасително-издирвателната операция. Разходите за операциите искаме да ги знаем. И всички тези предложения, както и предложението за екипа и операцията Маре, и служителите, военни, цивилни, които ще бъдат назначени – Европейска комисия, господин Мушел, казва, че няма пари за спасително-издирвателни операции. Благодаря за вниманието. Благодаря. Госпожа Джулиаман. Благодаря. Споделям казаното от колегите и критиките, които отправят и включително и по приоритетите, които се изтъкват. Но вие говорите за сътрудничество и обмен на информацията, като че ли това е основният проблем. И държавите членки трябва да продължат да работят в тази насока. Но моя въпрос е друг. В плана за действие от 10 точки се казва, че съществува възможност да се е, унищожат корабите, които използват трафикантите. Същевременно се казва обаче, че за това трябва да има международен мандат. Можете ли да навлезете малко по-в подробности какви ще бъдат правилата, защото не бива подобни проблеми всъщност да, да спират действията, с които можем да помогнем на жертвите в Средиземно море. А сега ще дам думата на господин Хала Хао. А, благодаря, господин председател. Имам един въпрос. Доколкото разбирам, миналата година 170 хиляди души са а, прекусили Средоземно море. Можете ли да ни кажете каква е бройката за тази година и смятате ли, че контрабандната дейност се разширява и увеличава? Благодаря ви. And uh, now uh, I would like to inform you that I close the ще приключиме с списъка на изказващите. Няма да записвам повече. Имаме още 6 души, които желаят да се да се изкажат. Госпожо Ернст, имате думата. Извинявайте, госпожо председател, наистина има много за обсъждане. А мога само да поклатя глава, като чета този план от 10 точки. Трудно е човек да се изкаже в качеството си на депутат. Наистина не знам с какво да започна. Реакцията на тази ужасяваща трагедия е повече от неадекватна. Тя просто е глупава. Глупаво е да търсим първопричината в незаконното превеждане на хора, в контрабандата на хора. Първопричината е в, се крие във факта, че изолираме границите си. Първопричината се крие в дъблинската система. Системата ни за предоставяне на обежище се провали. Отговорността за това носят не само държавите членки, но и Европейския съюз. Ако не променим системата си за предоставяне на обежище, контрабандистите ще продължат да извършват престъпленията си. Ще бъдат намерени други маршрути, включително и сухоземни Използва се формулировката нередовни мигранти от Сирия. Това е истински шамар за бежанците. Какво нередовно, какво незаконно има в тези хора? Наистина възмутителни са формулировките и аргументите. Заявихте, че ще се упражнява надзор върху социалните медии. Интересно ми е да чуя какво смятате да направите за целта. Ще упражнявате масово наблюдение върху социалните медии или, или пък дори ще предприемете военни действия срещу контрабандистите на хора. Заявихте, че трябва да си сътрудничим и с трети страни. С кои по-точно? Наистина би ми било интересно да чуя. Онова, което искате да направите е в пълен разрез с ценностите на Европейския съюз. Възмутително е онова, което се прави. Човеко не на което възнамерявате да предприемете. Погрешни са визираните действия. Наистина съм категорично против. А, мисис Вин, Винберг. Госпожа Винберг, благодаря на Европол за интересното изказване и представене. Би било добре да се започне наистина работата на съвместен оперативен екип Маре за борба с трафикантите. Но насърчаването на сътрудничество между различните а, институции е, разбира се, прекрасно, но 14 контрабандисти бяха арестувани. А, като че ли Четърнайсет от тях са от Швеция. Може би трябва да помислиме дали шведската политика няма нещо общо с това. А, за мигрантите Швеция е рай на земята и наистина Швеция е една прекрасна страна, но трябва да внимаваме какви сигнали изпращаме. Може би по този начин траф, траф, траф, трафикантите просто насърчават а, мигрантите да а, рискуват живота си, за да стигнат до Швеция. Може би трябва да работиме повече с страните на происход, с Тунис, например. Слушах казаното от колегите, че няма законни начини да се стигне в Европа. Ние имаме квота, може би и другите държави членки трябва да възприемат подобна система на квоти но при всички случаи трябва да внимаваме какви сигнали изпращаме с нашата политика, госпожа Дали. Okay, this one is working. <laughs> Um, ħanitkellem bil-Malti li hija l-lingwa Um, Парамалтийски малтийски, родният си език. Първо, споменаваме о тези 700 души, които загинаха неотдавна. Но забравяме и една трагедия, която се случи няколко дни по-рано. 400 души които загинаха няколко дни преди това, значи над, над Хиляда души загубиха живота си в рамките на една седмица. Оказва се, че това е един от най-опасните маршрути по пътя към Европейския съюз. Да, това може би не е грешката на Европейския съюз, но ние нямаме политика и с това сме виновни. Ние нямаме политика. Ние не само Европейският съюз трябва да създаде, да изработи политика, но трябва по някакъв начин да включим и цялата международна общност. Плана от 10 точки. Той е много неясен, много не, непрецизен. Защо? защо трябва да разширяваме плана три ден и е, 3 тони по Посейдон? До кога? До колко? Бих искал да, да знам е, комисията какви са, какво възнамерява да направи. Колкото до оперативния съвместим, съвместен екип Маре, това ще бъде един екип, който ще събира информация и който ще работи в тясно сътрудничество на Европол, но как ще се справиме конкретно с човешките стратегии, как е, е, трагедии, как ще се финансират всичко това, след като нямаме вече средства за е, финансиране на Марен Острум. Тези инициативи трябва да до, до, е, да постигнат резултати, а не само да си говорим за инициативи, за да си говорим за нещо. Госпожа Вержия. Благодаря. Съгласна съм с всичко, с казаното от колегите. Е, нашите отговори не са на висотата на проблема. Споделям ужаса, който бе изразен от много от колегите. Да, необходимо е да намериме онези инструменти, които ще помогнат, ще, с които ще спасиме хората в морето. Мисля, че Европа крепостта Европа всъщност подхранва контрабандата. Самите сами, самите контрабандисти, виждате, изчезват и рискуват живота на мигрантите, за да не бъдат арестувани. Сега, аз е, Раз, разбирам, че е, военните кораби ще бъдат използвани за борба с контрабандистите, а не за спасяване на мигрантите. Италия правеше това до сега. Да, разбира се, трябва да има нови начини за пренастаняване и да има наистина едно е, по-справедливо разпределение на тежестта между държавите членки. Да, да, да приканиме международната общност да участва, да, но Европейският съюз не бе е, не, на висотата на проблемите, кои, с които преминава е, Близкия изток. Само Швеция и Германия отговориха по някакъв начин. Доколкото разбирам, е, средствата ще, ще бъдат предимно за връщането на на хората в рамките на процеса Рабат и процеса Хартум. Тоест ще се, ще се иска повече от а, Туниса и 300 300 милиона, които ще бъдат изплатени на Еритрея. Еритрея, която е най-тежката и най-ужасна диктатура в Африка. Тя е нещо като Северна Корея. Защо трябва да даваме 300 милиона на един, дикта... на един диктатор? Какъв вид сътрудничество е, искате с подобна държава? Е, ако не умират тук, ние ги изпращаме да умират на друго място. Да, може би нашето обществено мнение ще реагира по-малко, но това е наистина не, не, не, непоносимо и не може да продължава така. Госпожо, господин Мишел, всички сме под шок и стреснати от тези драматични събития. Но нека да направим едно разграничение. Европа, Европа бива нападната, но не европейските институции правят всичко възможно със средствата и политиките, които приемат и възприемат държавите членки. Т.е. държавите членки не искат да разгледат в дълбочина този тежък проблем и Европа наистина не може да бъде на висотата на своите ценности. Но държ, държа, държавите членки нямат политическата воля и е, в крайна сметка, като че ли се конкурират по, по пежду си, кой ще направи по-малко. Ви, виждаме, че не можем дори да постигнем споразумение за едно по-справедливо разпределение на тежестта. Оставихме италианците сами да се справят с проблемите. В никакъв случай не демонстрираме солидарност. Второ, не се каза нито една дума, или поне аз не чух, за тежката отговорност, която носят правителствата на страните по происход на мигрантите казвате, трябва да работиме само с стабилните държави. Обяснете ми какво първо е, какво е стабилна държава. Но как ще решиме проблема, ако нямаме задълбочен диалог с тези страни, в което управлението е ужасяващо и всъщност хората нямат никаква надежда. Единствената им надежда е да избягат колкото се може по-бързо, да избягат от война, от насилие. И трето, през 2008 година, ако не греша, Европейската комисия е, създаде проекта за създаване на център в Бамако, в Бамако който все още функционира. Е, това беше един информационен център за, емиг... за мигранти не да ги насърчаваме, а просто да им обясниме как биха могли евентуално е, да пристигнат безопасно в Европа, включително и е, там се предлагаха и е, договори. Испания и Франция го правиха. Извинете, госпожо, но това, което имам да кажа е важно. И след това искам да задам един въпрос на Европейската комисия. Няма да ми попречите в това. Та, Целта беше да бъдат информирани мигрантите, кои страни предлагат някакви възможности, да им се предложат професионално обучение, езиково обучение, е, включително и възможност за е, заеми, е, да се информират за възможностите за заеми, за да започнат някакъв малък бизнес. И доколкото разбирам, този център ще функционира до края на тази е, юни така че въпросът към комисията ми е има ли някакви резултати, им, имаме ли заключения? Трябва, е, миграцията трябва да бъде разглеждана от положителната и гледна точка, а не да бъде непрекъснато една, един лоб на вещици. Госпожа Йотова. Благодаря, госпожо президент. Много неща вече се казаха. Аз приветствам един такъв пилотен проект, какъвто днес се представя пред нашата комисия, защото очевидно имаме нужда от такова разследване, имаме нужда от това да се установяват мрежите на каналджиите, но не се изчерпва вероятно и въпроса само с това да се установи достатъчно много информация и сътрудничество между държавите членки, събирането на информация и нейното координиране. Моят въпрос е какво следва от тук нататък? В тези 10 точки се предлага единствено разрушаване, прихващане за разрушаване на тези кораби, което едва ли е най-точната мярка, защото така няма да бъдат разрушени тези мрежи от трафиканти на хора, а и в този случай резонен е въпроса ако ще разрушаваме корабите в Средиземно море, как ще се борим с каналджийството по сухопътните външни граници на Европейския съюз? И втория ми въпрос е към представителя на комисията. Аз считам, че Европейската комисия закъснява с конкретните си политики и конкретните си препоръки в за справянето на този въпрос. Сякаш Европа действа като една пожарна команда. Когато се случи нова и нова трагедия в Средиземно море, се събира извънредно съвета, събират се външните министри, начертават се някакви точки и така до следващата катастрофа. Очаквате ли, обръщам се към представителя на Европейската комисия, очаквате ли на днешното заседание да има по-задълбочени решения, по-конкретни предложения от страна на срещата на върха, най-вече по отношение отношение на създаването на легални пътища за миграция и по още един въпрос, който сякаш ни обягва. Дори да решим тази хуманитарна криза по външните граници, какво следва, какво е бъдещето на хората, които Европа ще приеме от тук нататък, тъй като то поставя много социални проблеми? And, uh, Mrs. Stevens, uh, asking for the floor again and, uh... Госпожа Стивенс още веднъж поиска думата. Имате думата за една минута. For one minute. Dank u wel, voorzitter. Ik heb nog enkele bijkomende vragen. Имам няколко допълнителни въпроса към нашите гости във връзка с операцията Маре. Връзката между държавите членки Европол, сътрудничеството с Интерпол и с Фронтекс. Тук трябва да разгледаме и държави извън Европейския съюз, зони на конфликт, като Либия или Тунис. Как ще се установи сътрудничество с тези държави? Как можем да ги подпомогнем? Осъществява ли се обмен на информация с трети страни единствено по линия на Интерпол? Сътрудничат ли си Интерпол и Европол, за да се установи каква е отговорността и на държавите от Близкия изток, като Обединените арабски емирства, Катар и Саудитска Арабия? Явно там се улеснява работата на контрабандистите на хора, като например им се дава възможност да откриват банкови сметки. Благодаря, госпожо председател. Малко съм изненадан от хода на разискванията днес. Целта ни бе да обсъдим операция Маре. Това е операция за борба срещу контрабандата на хора. Тази борба е само един аспект от действията, които предприемаме. Не се спрях върху останалите мерки. Разискванията по общия подход по плана от 10 точки ще се състоят идната седмица в пленарната зала. В рамките на един месец комисията ще излезе с програма за миграцията в която ще бъдат включени всички аспекти на политиката в областта на миграцията. А днес имахме един час, в който да обсъдим борбата срещу контрабандата на хора. Затова се спрях и върху тази тема. Не говорих за презаселването, не говорих за законните маршрути към Европа трябваше да говорим само за операция Маре. Не споделям вашата оценка на плана от 10 точки. Каква е първата точка от този план? Мога да ви предоставя текста, ако желаете. Запознали сте се с него в пресата. Първата точка от този план е укрепването на операциите Тритон и Посейдон. Това е основният ни приоритет. Става дума за спасително-издирвателни операции. You have to Uh, uh, Ще ви дам думата след като отговори представителят на комисията. В рамките на операция на Frontex от началото на годината бяха спасени над 40 000 човешки живота. Това стана възможно благодарение на операция Тритон. Фронтекс участва в тази операция в рамките на мандата си. Логично е той да участва в рамките на мандата си, тъй като действа регламент за Фронтекс, прият и от Европейския парламент. Трябва да спазваме този действащ законодателен акт. Какво планираме? Планираме да активизираме действията по Тритон, да увеличим географския му обхват, така че да спасим още повече човешки животи. Луи Мишел много ясно заяви, че трябва да работим с държавите членки. Държавите членки трябва да предоставят необходимите материални средства. Те трябва да разработят оперативни планове. А агенцията Frontex трябва да работи в рамките на мандата си. Италия в качеството си на приемаща страна трябва да постанови какви ще са средствата и какъв ще е обхватът. Може да участва и Малта. Призоваваме я да участва в тази операция но като цяло зависим от държавите членки. Какво правим в момента в комисията? Опитваме се да намерим допълнителни финансови средства, за да увеличим двойно размера на Тритон и Посейдон. Опитваме се да намерим тези средства в рамките на бюджета, с който разполагаме. Така че не ни обвинявайте, че сме пасивни. Основният ни приоритет са спасително-издирвателните операции. По въпроса за сътрудничеството с трети страни, възнамеряваме да назначим служител за връзка в Турция, за да активизираме сътрудничеството си с страната. По въпроса за презаселването и законните възможности за влизане в Европейския съюз. Единствената законна възможност за бежанците е през заселването. Комисията вече от 5 години насам призовава държавите членки да увеличат капацитета си за презаселване. В момента на ниво съвет оказваме натиск за пилотния проект за презаселване. В рамките на този проект е предвидена специална схема за разпределянето на бежанците. Искаме държавите членки да участват в този проект. Искаме да се изготви и такава схема с квоти за разпределянето на бежанците при презаселването. Надяваме се, че съвета днес ще подкрепи тази наша идея. Какво означава схемата за разпределяне? В зависимост от БВП, броя на населението, броя на одобрените молби за обежище през изминалите три години, някои държави членки ще трябва да приемат повече бежанци в сравнение с други. Така ще се приложи принципът на солидарност, нещо за което настояваме. Настояваме и ще настояваме тази вечер на заседанието на съвета. Нека кажа и още няколко думи за законните възможности. Говорим както за бежанци, така и за економически мигранти. На палубите на корабите, ако стирали наскоро в Италия, има все по-малко сирийци, все по-малко еритрейци, но все повече граждани от Западна Африка, които са економически мигранти. Ще трябва да си сътрудничим по-активно с Западна Африка, така че мигрантите да не използват незаконни средства за влизане на територията на Европейския съюз, тъй като те не непременно имат шанс за бъдещето си тук. Що се отнася до економическите мигранти, те нямат право да пребивават на територията на Европейския съюз. Нека поставим акцента върху нези, които наистина са подложени на гонения и наистина се нуждаят от помощ и закрила. По въпроса на госпожа Гиом за разрушаването на корабите и нормативната уредба. Нормативната уредба е следната. Когато се предприема такава мярка, трябва да се изиска разрешението на държавата, под чието знаме плава корабът. Но когато корабите идват от Либия, няма държава, под чийто флаг те да плават. Какво правим в момента в рамките на операция Тритон? Опитваме се да разрушаваме корабите на пристанищата, като спазваме екологичните изисквания. Не ги разрушаваме в открито море, а в пристанищата – разрушаваме ги, за да не бъдат използвани повторно от контрабандистите. Провеждането на операция от типа на операция Атланта. Това е нещо съвсем различно. Ако ще се намесим на либийска територия, за да арестуваме контрабандисти или да разрушим кораби там, ще трябва да ни бъде даден мандат от ООН. Това в момента се обсъжда от ресорните комисии в съвета. Ако ще разрушаваме кораби на либийска територия, то за това най-вероятно ще ни е необходима подкрепата на ООН под формата на резолюция на ООН. Ако ще се разрушават ползвани от контрабандистите кораби в международни води, кораби, които не плават под флага на дадена държава, то за това не е необходим специален международен мандат. По въпроса за конкретните цифри. Миналата година Средиземно море бе прекусено от 170 000 души. От началото на януари тази година броят им е... Uh, броят им е 40 000. Маршрутът от Либия бе основният маршрут миналата година. Анализът ни показва, че предстои по-голям приток на мигранти към гръцките острови, а не към Южна Италия. Ще видим дали тази прогноза ще се потвърди, тъй като едва сега е започнал периодът, в който към Европейския съюз се насочват повече беженци. по проекта в Бамако. Това бе една от мащабните инициативи на комисията, която не се увенча до момента с особен успех. Заедно с Международната организация по миграция обсъждаме изграждането на други такива центрове, например в Нигер, Судан и другаде. Това са центрове, където мигрантите ще бъдат информирани за възможностите за законно влизане на територията на Европейския съюз. Планираме също така да организираме и операции за доброволно, подчертавам доброволно завръщане на онези, които желаят да се върнат в страните си на происход. Показаното от госпожа Йотова, след месец ще излезем с всеобщ цялостен подход към миграцията. Днес се концентрирахме по-конкретно върху борбата срещу контрабандата на хора. Господин Михаил Раушенбах. Окей, scusatemi anche perché ho chiesto prima la parola quindi almeno prima di far rispondere. аз бях поискала думата. Бих искала да задам въпроса. Много отдавна поисках. Моят е, въп... моите въпроси са насочени първо към е, Мишел. По някои от въпросите, по някои от отговорите, които даде, сигурни сме казани, сигурни сме, че тези, които идват от Западна Африка, са економически мигранти. Много ми се иска комисията да каже какво възнумерява по отношение на тези мигранти. Аз имам много съмнение, че много от тях са економически мигранти. Що се отнася до планът за 10 точки, аз неколкократно се изказах и, и имам някои съмнения по отношение на оперативния екип Маре и разузнавателната дейност. Имате ли разчети за Имате ли прогнози за това колко ще дойдат? Колкото повече се подобря времето, толкова повече идват. Какво показват разузнавателните данни? По отношение на ресурсите нищо не чухме. Какви са тези ресурси и ако смятате, че те са достатъчни за тази операция, бихме искали да ни кажете. Говорихме за 12 държави членки, другите 16 къде се? А, другите 16 ще се включат ли? И какво ще означават плановете за тях? За третите е, страни, бихте ли ни е, казали нещо повече за участието на страни отвъд Средиземноморието. Госпожа Спинели има една дума. Благодаря. Една минута ми стига. Само ще отговоря на представителя на комисията за мисията Frontex и Тритон мисията и мандатът не са спасително издирвателни операции, а по-скоро опазване на границите. Тези операции за издирване и спасяване са нещо съвсем различно. През декември месец директорът на Frontex изпрати писмо на отдел иммиграция във вътрешно министерство на Италия, в което казва не, не дейте да извършвате спасително-издирвателни операции в открито море. Защото това е районът, в който ще работи Тритон. Много бих и искала да чуя вашите критерии, според които разделяте мигрантите от бежанците. Съвсем накратко, Вместо да критикуваме Европа, аз мисля да използваме тези трагични събития, за да постигнем напредък на европейско ниво. Това е което се опитваме да направим, да удвоим капацитетите на 3 тона и това означава повече кораби в морето. Когато има сигнал за бедствие, ще, ще има повече кораби, които да реагират. Мисля, че би трябвало да се радваме, че се увеличава капацитета на Тритон. Нека да не се критикуваме непрекъснато. Европейските граждани непрекъснато критикуват Европа. Е, веднъж се е, събуждаме. Нека да има подкрепа. Европа винаги е постигала напредък е, при кризи. Постигнахме е, сигурността на летищата и имаше операция Ерики. Ерика, нека да положим усилия Европа да стане по-добра по отношение на западноафриканците. Всеки, който пристига в Италия, се оценява в съответствие с законодателството. Провежда се интервю, ако е беженец, ще му се даде статут и закрила. Също и когато пристига в Швеция. Така функционират нещата. Това, което казвам, че от идващите от Западна Африка мнозинството са економически мигранти. Това въжи и за Сенегал, т.е. економическите мигранти сред тях са повече, отколкото сред сирийците. Това е факт. Думата има господин Майкъл Раузенбах. Накратко, ако обичате. Thank you very much, Madam Chair. I'll try as much as possible in ще се опитам макси... да отговоря на максимален брой въпроси. Господин Коели, ако държавите членки не разпределят усилията си, кое ще от... разграничи Маре от другите? Държавите членки понякога не обменят информация поради липса на доверие, понякога поради нежелание да предоставят много чувствителна информация. Много често става дума за липса на разбиране, а именно дадено събитие може да има огромно значение в европейския контекст. И в оперативния екип Маре ние се опитваме да направим така, че да се събира активно информация в страната и тя да бъде предоставена. Второ, както се спомена, имаме шестима командировани национални служители. Основната им задача ще бъде да се създаде постоянен обмен на информация с родните им страни. Това е различно от обикновения подход. Специалистите по законовата иммиграция и борбата срещу незаконната иммиграция ще присъстват заедно с нашите екипи и всеки ден ще предоставя е, и информация на Европейския съюз. Тя ще се включва в е, базата данни и ние ще предоставяме коментар по констатациите. Надяваме се екип Маре да постигне повече резултати от обикновен проект. Що се отнася до Турция, чухме, че Турция ще че Европол ще изпрати служител за свързка там различни държави членки са изпратили служители от правоохранителните органи в Турция. Те ще бъдат част от екипа Маре. Те ще бъдат в контакт с местните правоохранителни органи в Турция, за да посочват разузнавателните потребности, които имаме и след това да се стимулира обмена на информация. Европол поради своя мандат не може да извършва пряк обмен на информация с Турция но държавите членки могат да го направят това и могат да предоставят, и те са тези, които могат да предоставят разузнавателна информация от Европол на Турция. Заедно с това, там където нямаме европейски служители за свръзка. Европол ще улеснява обмена на информация с екипа Маре. Третия въпрос. Е, е, извинявайте, не чух е, името на операцията. Извинявайте, не мога да отговоря на въпроса. Да, участвахме, но не мога да ви дам повече подробности в момента. Имаше и въпрос на госпожа Спинели за това колко струва екип Маре. Онова, което вършим в момента, е част от бюджета на Европол, т.е. не са предвидени допълнителни финансови средства. И разходите са свързани с командированите нашите национални служители. Заплатата се плаща от изпращащата държава. Ние плащаме разходите, свързани с престой в чужбина. Имаше и въпрос, свързан с това как гледаме на трафикантския бизнес, разраства ли се или не. Много е трудно да се подплати това с статистически данни, но ясното ни впечатление е, че трафикантския бизнес не само по Средиземно море, но предимно там се разраства. Наблюдението на социалните медии, ние не сме експерти, нито пък имаме мандат в Европол. Това може да бъде само координиран подход – и екип Маре Централен координационен пункт. Ние имаме звено за киберпрестъпленията. То ще ни помогне да ни покаже как ще става. Това не става дума за наблюдение и следение, а за да сме наясно с това какво се случва по социалните медии, да можем да реагираме и да не ни хващат събитията неподготвени. Мисля, че имаш още един въпрос. Какво ще стане с 16-те страни, които не участват? Разбира се, когато създадахме екип Маре, поканихме всички страни да участват но имаше 12 страни, които изразиха желание, които са доброволци. Това не означава, че другите не си сътрудничат с екип Маре. Те обаче не са екип. Това не означава, че те няма да участват, но при конкретни случаи имаме служители за свръзка и можем да улесним обмена на информацията и сътрудничеството. Надявам се, че отговорих на повечето въпроси. Е, председателката, извинявайте, нямаме време. Трябва да преминем към следващата точка. Е, изостанали сме с 23 минути. Благодаря на ораторите, благодаря за изложенията. Драги колеги, следващата точка е становището по безопасното използване в гражданската авиация на дистанционно управляеми летателни системи AirPass, обичайно познати като билотни летателни апатати е, Транспортната комисия, водещата комисия, ще дам думата на докладчика и докладчите в сянка. Госпожа Сорая Пост има думата. Благодаря, госпожо. Благодаря, госпожо председател. Все повече и повече се използват дулса и това води до един все по-разширяващ се пазар, като те се използват не само в областта на транспорта, но и в селското степанство и в много други области. Използ... За граждански цели те се използват за подпомагане на полицията в нейната работа, за провеждане на разследвания, наблюдения. За това е много важно ние да се занимаваме, занимаваме, занимаваме в близко време с правната рамка на това. Необходимо е да се отвори пазара на въздухоплаването, на гражданското въздухоплаване за БЛА, като разбира се, ако при условие, че се спазват всички правила на безопасност. Комисията излезе с предложение и смятам, че ние бихме могли да помогнем с отваряне на пазара за така наречените дрони. Те могат да бъдат, за да могат те да бъдат закупувани в магазини, без да има необходимо допълнително разрешение, като обаче, разбира се, в никакъв случай не се нарушава личното пространство, свободата на личността и така нататък. Така че трябва да подсигуриме защитата на основните права. Комисията е включила този е, точка в своето предложение, то е защитата на личните данни и не навлизането в личното пространство ще, е, ще, ще бъдат в е, залег, ще залегнат в новите правила. Защитата на личните данни, на личното пространство а, трябва да бъдат, а, разбира се, в основата на нашите решения, но също, съще, същевременно трябва да се вземат мерки тези дрони да не заплашват и а, човешкия живот. Аз лично смятам, че трябва да да се вземат съответни решения и да се създадат правила относно създаването, производството на този вид летателни средства, за да не бъдат те заплаха за гражданите. Както и Набирането на данни с тези летателни апарати също трябва да става в рамките на законността. Смятам, че е необходимо да, да също да обърнем внимание на нетърговското използване на а, безпилотните летателни апарати и какви а, ако, от, от кого се използват те, кои са институциите, които могат а, да използват подобни а, апарати и дали се спазват всички мерки за защита на основните права. В своето съобщение комисията се е, е концентрирала върху безлетателните е, безпилотните летателни апарати за търговски цели. Смята ли комисията да, се, да предприеме действия и за другите видове дрони? Дали е, Европейската е, агенция за безопасност на въздухоплаването ще бъде единствената организация, която ще създава правила за движението на тези апарати. Те казват също така, че тази че е, Европейската агенция може да, да предприеме мерки само за летателните апарати, които са над 150 е, кг. Е, така че може и да ни обясни Европейската комисия какво възнамерява да предприеме в тази област. Сега давам думата на докладчиците в сянка. Кой иска да вземе думата? Благодаря, госпожо председател. Аз приветствам съобщението на Европейската комисия, защото смятам, че това е един много важен проблем и е, това е, ще има економически и търговски последици. Ние сме просто в началото на използването на дроните, които ще имат, е, ще изиграят важна роля в развитието на нашата економика. Нашата комисия, нашата комисия набляга на а, е, защитата на личното пространство, личния живот, личните данни, но също така и безопасността и сигурността. Сега, Дроните са много различни по размери и се използват за много различни дейности и имат много различни последици, по какъв начин ще бъде регулирано това. Второ. Правилата трябва да бъдат хоризонтални, а не да бъдат, да отговарят специфично на изискванията на даден технология. Аз мятам, че ние ще обсъждаме този проблем многократно, а за сега само искам да поздравя докладчика. Споделям нейната загрижност и подкрепям въпросите, които тя задава на Европейската комисия. Благодаря ви. Господин Луи Мишел, имате думата. Вие също сте докладчик в пасянка, Скъпи колеги, бе, Говориме за 150 хиляди работни места след 35 години, следствие на въвеждането на БЛА в економиката. Също времено обаче много бой, боя се, че тази нова е, технология ще, ще бъде много опасна за опазването на личните данни. В крайна сметка тези, тази нов, тези нови технологии не могат да се сравняват с е, видеокамерите камерите или други. А, не трябва да забравяме, че няма връзка между а, ползвателя и самият апарат. В крайна сметка, а, видео, видеокамерата е нещо, което е фиксирано, което може да видите, докато БЛА е нещо мобилно, има други размери и, така не може да се, нямат прява, пряка връзка между ползвателя и самата апаратура. От друга страна, ако се сложи термична камера на един дрон и им има съоръжение за звукозапис и е, обект, е, обектив, то не, не можем да, да знаем какви могат да бъдат последиците. За това трябва, разбира се, да имаме едно ясно законодателство, което да позволява на този ресор, на този е, сектор да се развива, като същевременно обаче се вземат всички път предпазни мерки за защита на личното пространство. Разбира се, не трябва да, да пречиме на развитието на този економически сектор, който ще има голяма добавена стойност. Но струва Струва ми се, че последиците, които могат да имат дроните за обществото, личния живот и така нататък, заслужава един широк, едно широко обществено допитване. Бих искал също, също така да направя някои предложения с цел защита на основните права. Може да се използва потенциала на технологията, за да се избегне е, на, на, на, нахлуването в е, личното пространство, е, включително използването на данни, освен ако има абсолютна необходимост от това. Второ, из, е, използването на дрони трябва да се извършва само след специфично обучение, е, в което ползователя да бъде е, обучен в прилагане правилата за защита на личния живот. Обаче дроните биха, биха могли да бъдат една заплаха е, така че трябва да се вземат необходимите мерки, за да се избъскат, избегнат с блъсъците в въздушното пространство, също така да се разпространят добрите практики и да има е, органи за координиране в европейското пространство. Е, смятам, че предложението, съобщението на комисията е прекалено е, неточно и неясно формулирано, поне за сега. Благодаря, господин Мишел. Госпожа Себалос имате думата. Е... Благодаря. Ще се изкажа на шведски. Мисля, че до сега очертахме онези области, в които и според мен трябва да проведем по-подробни разговори с комисията. Въпросът е как ще регламентираме използването на дрони в гражданското въздухоплаване. Трябва да разгледаме въпроси свързани с сигурността и безопасността, но и с защитата на данните. Информацията събирана с дрони може да се използва от полицията и правоохранителните органи. Работата ни по тази тема трябва да тече паралелно с работата по пакета за защитата на данните. Не бива да забравяме, че в момента се подготвя този пакет. Не бива да забравяме, че трябва да се въведат основни стандарти за хардуера и софтуера на дроните. Пропуснахме да опоменем един доклад, изготвен в Англия на 5 март. В него се предлага нормативната уредба за безопасността да е съразмерна. Предлага се да се проведат общи разисквания. Трябва наистина да обсъдим темата с обществеността. От дроните могат да проистекат както много положителни, така и отрицателни ефекти. Затова трябва да се проведе широко разискване, в което да участват и не специалисти специалисти. Благодаря. Госпожа Жаклин Фостър поиска думата. Госпожа Фостър е докладчик в Комисията по транспорт. Благодаря, госпожо председател. Благодаря, че ми давате възможност да се изкажа днес за няколко минути във вашата комисия. Много благодаря за изказванията на докладчика и докладчиците Сянка. Докладът е съвсем нов, т.е. нямаме друг текст, който да ни послужи за отправна точка. Ако се върнем назад в годините, може би дори 100 години назад, то ще видим, че въздухоплаването се е развило. Дроните, безпилотните летателни апарати и системи не са нищо ново. Те вече се използват от 80 години насам. Нека разгледаме използването им за търговски цели, но и не само него, тъй като те се използват и от правоохранителните органи. Мисля, че трябва да вземем предвид и това и да видим какво трябва да предприемем в бъдеще. Един от колегите се спря върху доклада, изготвен в Англия от Камерата на лордовете. Препоръчвам ви да се запознаете с него, тъй като е много ясен, съдържам безспорни факти. Колегите в Камерата на лордовете от всички политически групи разговаряха с редица заинтересовани лица, това число и тук в Брюксел. Докладът почива на много стабилна основа. За първи път предстои да работим по тази тема тук в парламента. Привлякла съм много заинтересовани страни от редица организации, от ЕАСА, от комисията и други. Документът скоро ще бъде наличен и на повече езици в Комисията по транспорта. Ще бъде обсъден там на 5 май. За сега, доколкото знам, е наличен на английски. Ще трябва да разгледаме въпроса в международен контекст. Сътрудничим си с Австралия, Нова Зеландия, Съединените щати и други. Господин Мишел каза, че в този отрасъл има наистина водещи в световен мащаб дружества. Затова нека подходим положително. Наистина смятам, че можем да го направим. Благодаря ви за направеното до тук. С удоволствие ще работя заедно с вас по този изключително интересен и нелек доклад. Благодаря. Давам думата на комисията. Господин Корнелис ще ни представи съобщението на комисията. Благодаря, госпожо председател, госпожи и господа. Комисията е убедена, че дроните са обещаваща технология, която ще играе важна роля в бъдещето на въздухоплаването. Ще трябва да се възползваме от тази нова технология, тъй като от нея проистичат възможности. Но в съобщението си от миналата година комисията установява също така, че от дроните проистичат и редица предизвикателства за обществото. В бъдеще ще трябва не само да насърчаваме развитието на технологиите, свързани с тях, но и да отстояваме правата на гражданите, като право на сигурни и безопасни услуги, право на неприкосновеност на личния живот и на защита на личните данни. Ще се спра върху следните въпроси, свързани с тези аспекти. Първо, трябва да се справим с предизвикателствата пред обществото. Ако искаме пазарът на дрони да се развива, ще трябва да привлечем на своя страна обществеността. Стопанските субекти в отрасъла осъзнават тази необходимост. Още през 2013 година комисията встъпи в диалог с Европейския надзорен орган за защита на данните, както и с националните надзорни органи за защита на данните. Европейският надзорен орган за защита на данните излезе със становище за дроните през ноември миналата година. В него се настоява за редица важни мерки, като например мерки за повишаване на осведомеността и инструменти за подпомагане на отрасъла. Разговаряхме и с националните надзорни органи за защита на данните, без формирана работна група, която в момента приключва работата по становището си ще го включим в по-нататъчната си работа. Комисията изготви и мащабно проучване за неприкосновеността на личния живот. Изводите в него са подобни на изводите на Европейския надзорен орган за защита на данните и на констатациите на министрите на транспорта от миналата година, а именно че действащото законодателство за защита на данните, след като бъде изменено, вероятно няма да има нужда да бъде модифицирано, така че да бъдат взети предвид и дроните. Причината за това е проста. Законодателството е неутрално от технологическа гледна точка. До момента не сме взели конкретно решение, разглеждаме различните варианти в рамките на оценка на въздействието. За сега е ясно, че що се отнася до безопасността, вероятно ще трябва да бъдат приети правила, уреждащи дроните. ще трябва да бъдат прияти правила за безопасност, които да вземат предвид и други важни въпроси, като неприкосновеността на личния живот и защитата на данните. Ще ви дам два примера. В декларацията от Рига се упоменава, че трябва да се идентифицират съвместните оператори. Господин Мишел упомена, че за разлика от другите средства за наблюдение, при дроните не може непосредствено да се идентифицира операторът. За целта могат да се приложат някои технологични решения, като например снабдяването на дрона с устройство за идентифициране. Има и още една технологическа мярка, която ще ни помогне да се справим с предизвикателствата за обществото. Има възможност в софтуера да се вградят някои елементи, които да попречат на дрона да навлезе в определени територии. Дори и отделни физически лица могат да се възползват от това, за да не прелитат дроните над техни имоти. В края на годината ще излезем с пакет, съдържащ стратегия за въздухоплаването. Този пакет ще обхваща редица въпроси, в това число и дроните. Там подробно ще бъдат описани действията, които възнамеряваме да предприемем. Със сигурност ще излезем и с законодателно предложение в областта на безопасността. Така се надяваме, че ще изпълним поетия политически ангажимент за интегрирането на дроните в европейското въздушно пространство от 2016 година нататък, като това да е подчинено на европейски, а не на национални правила. Няколко думи и за горната граница от 150 кг. От 150 кг нагоре с компетенции разполага Европейската агенция за безопасност на въздухоплаването. Тази граница трябва да бъде премахната, тъй като вече не отговаря на реалността. Тя бе въведена преди много години, преди действително да настъпи подем в пазара на дрони? Защо поставяме акцента върху използването на дроните за търговски цели, тъй като това е основна част от компетенциите ни? В областта на въздухоплаването нямаме компетенции за услугите предлагани от държавите. Не приемаме разпоредби, например, за полицейските хеликоптери. Това бе всичко от моя страна. Благодаря. Председателката, благодаря. Госпожо Пост, искате ли да вземете думата, но за малко, моля. Е, я прота fortsätter е, прота свенския. Е, да. Искам да благодаря за полезните коментари. Разчитам на ползотворно сътрудничество, което е необходимо, за да бъде изготвен докладът. Разчитам и на това да можем да излезем с ясно становище от гледна точка на гражданските права и сигурността по графика. Първия проект на доклада би трябвало да бъде представен на 4 юни. Окончателният документ ще бъде прият от комисията на 3 септември. Доклада ще бъде прият от комисията по транспорта на 15 септември. Това е графикът. Сега трябва да отида на друго заседание и затова ще спра до тук. Представането на е, проектостановището е планирано за 4 юни. Срока за внасяне на изменения е 12 юни, 12 часа на обяд. Благодаря. Преминаваме към следващата точка. Драги колеги, това проучване беше поръчано като част от нашето, нашата анкета за електронното наблюдение на гражданите. Това включва а, теми свързани с ев... евентуалното приемане а, на криптиране end-to-end в големи мащаби, възможните ползи от, от откритите източници за подобряване на сигурността, предимства недостатъците на европейски интернет, така както и други нови технологични тенденции, като дата-центрична сигурност. В първата част господин Шустър ще обясни до каква степен европейските граждани могат или не могат да защитят личния си живот, като използват различни решения които се предлагат днес. Той също така ще каже няколко думи за това какво е установил, когато е проучвал продуктите за масово наблюдение, които се продават на пазара. Във втората част господин Патрик Деграф ще погледне е, вариантите за подобряване на интернет в по-дългосрочен план. Той ще разгледа различни политически варианти, съответстващи на различни нива на технологично смущение и обществена намесен, доколкото разбирам, че първо ще вземе думата господин Шу, след това ще бъде е, господин Граф. След изложенията ще дам думата за въпроси. Господин Шустер има думата. Благодаря, госпожо председател. Един кратък коментар. Искам да помоля секретарията да провери защо не можахме да получим изложението на Европол Получихме ги едва 15 минути след като започнахме работа. Сега ми казват, че не можем да затъмним залата, защото не четем така екрана. Аз не мога да прочета това, което е на екрана. Има нещо служителите, които управляват тази сграда, не си вършат работата. Благодаря. Мисля, че презентацията на Европол ще бъде раздадена по интернет и служителите на комисията ще ни помогнат това, което е на екрана, да се вижда по-добре. Заповядайте, господин Шустер. Благодаря, госпожо председател, дами и господа. За мен е чест и удоволствие да мога да ви представя първата част на проучване за масово наблюдение. Тук се разглеждат заплахите и възможностите, свързани с сегашните мрежови приложения и услуги. Първата част беше разработена от организацията, в която работя. Без да навлизам в много детайли, можете да ги прочетете в доклада, който е онлайн. Мога да кажа, че констатациите на проучванията показват и потвърждават, че националните агенции за сигурност и правоохранителните агенции на много страни особено у нези от отнасящи се до инцидентите, използват масовото наблюдение за безразборно събиране на данни. Целта им е да анализират и филтрират тези данни, да открият закономерности, говорещи за заплаха за националната сигурност и незаконни дейности. Тези агенции разполагат с огромен набор от най-модерни приложения, за да събират данни и да навлизат в външни системи. Те разработват тези инструменти със собствени сили или пък използват софтуер, който се продава от а, е, няколко фирми, в това число и европейски, като групата Гама а, е, и екип а, е, от фирмата Hacker Group, чието, чието съдалище е в Италия. Независимо от съществуването на споразумение като като споразумение, което ограничава износа на съоръжения за наблюдение за различни страни. Оказва се, че тези приложения се използват в страни, в които правата на човека не са добре защитени. Когато говорим за масово наблюдение, трябва да правим разлика между масовото наблюдение, което е безразборно и необосновано събиране на информация и второ разследвания, наказателно-правни разследвания, основани на съдебна заповед. Също така трябва да правим разлика между видовете данни, които се събират. От една страна разполагаме с метаданни, т.е. данни за данни или информация за това кой, къде, кога, с кого, посредством какъв канал и устройство извършва комуникация. Това са метаданни. Тези данни се събират от интернет доставчици, оператори на телекоми, и тази информация може да се анализира с компютърни възможности за извличане на данни и технологии за изкуствен интелект. Целта е да събере допълнителна информация. Оказва се, че съществуват редица примери, които говорят за това, че могат да се потърсят, като потърсиш профилите на своите приятели, можеш да идентифицираш определено лице с името. Също въжи и за данни за установяване на местоположението. От друга страна, разполагаме с данни, отнасящи се до съдържанието. Тази информация се прихваща и събира. Агенциите имат възможност да прихващат тази информация на всякакви устройства от, от рутери, персонални компютри, разбира се, мобилните телефони и всичко това с съществуващите операционни система. Какво може да направи гражданина, за да избегне тази практика? Най-напред нашата препоръка е да се използва технологии за криптиране. Тези технологии могат да се използват за криптиране и на метаданните и на съдържанието. При метаданните криптирането на съдържанието скрива много информация, но не може да скрие крайните точки. Тоест, винаги можем да разберем кой с кого говори. За тази цел трябва да се използва анонимизиращо устройство. Самото съдържание може би някои са установили а, е, това преди няколко дни. Използват се различни инструменти за криптиране на съдържанието. Това трябва винаги да се съчетава с стандартните мерки за сигурност, сигурност на периметъра, инсталиране на антивирусни програми, противопожарна стена, е, пароли, стратегии против фишинг, да не отваряш подозрителни приложения, да не се подаваш на съобщения от, гледна, от типа на аз съм вашата банка, дайте си а, пина. Е, човек винаги може да, трябва винаги да актуализира а, е, софтуера, защото някои приложения могат да имат е, възможности за проникване. При всички тези мерки трябва да е пределно ясно, че няма гаранция. Всички експерти ще ви кажат това. Няма 100% гаранция че ще се предпазите от целенасочено нападение, ако то идва от могъщ противник като една държава, обикновеният граждани няма как да я предотврати. Дори големи организации, дори държави не могат да предотвратят подобни целенасочени атаки. Инструментите с които гражданите могат да предотвратят подобни събития или да увеличат своята неприкосновеност в интернет са многобройни. Някои от вас имахте възможност да ги използвате пред няколко дни. Те обхващат всич, всякакви възможности от криптиране на диска до криптиране на видеото и гласа, криптиране на връзките за instant messaging. Те могат да се използват за всички инсталирани системи, могат да се използват за фиксирани мобилни устройства. Пазарът обаче все още е много динамичен, появяват се нови услуги, изчезват други. Трябва да държим сметка за това. Що се отнася до технологичната политика и вариантите за нея, възоснова на констатациите, ние смятаме, че гражданите трябва да са наясно с заплахите, заедно с това и с възможностите, разбира се. Трябва да насърчаваме в по-голяма степен стандартната практика за повишаване на сигурността и възможностите за криптиране, например. Факт е, че прилагането на подобни мерки за сигурност, особено криптирането, се прави много рядко. Установихме, че това може би се дължи на трудната употреба на тези инструменти. Затова поискахме съществуващите инструменти да се интегрират в набор от лесни за използване услуги, които са вградени в приложенията по подразбиране и да се прилагат настройките за подразбиране в търсачките като Google. Благодаря, това беше от мен. Сега ще дам думата на господин Деграф за втората част от проучването. Благодаря, Стефан. Дами и господа, Yeah. Okay, good. In this part, I will outline uh, uh, the second. Тук ще очертая втората част от проучването, свързано с политическите варианти. Ще се постарая да бъда минимално техничен. Ще започнем с някои общи подходи към защита на личната неприкосновеност и след това ще разгледаме политическите сценарии и варианти за политика на тази основа. Господин Шустер вече се спря на някои въпроси. Е, той спомена закономерностите, които се очертаха. Първо, е, защита на личната неприкосновеност срещу масово наблюдение. става дума за защита на личните данни. Няма 100% гаранция, особено е, когато става дума за целенасочени е, атаки. Има обаче някои основни механизми, да не бъдат забелязани данните и това е да ги криеш от тези, които извършват масово на наблюдение. Това са техни, техники за анони, ано, анонимизиране, може да се работи чрез отделна а, мрежа или пък изобщо да не се използват компютри. Мисля, че това не е вариант. Вторият основен механизъм е да се избягват данни, събирани с масови, свързани с свеждане до минимум на софтуер, който да не е разработен по сигурен начин. Също така да се използват платформи в облака, които нямат, до които няма достъп, понези, които искат да събират информация. Последният механизъм е да не се допусне достъп до данните. Ще говорим за криптиране така че данните да не са достъпни за онези, които нямат право на тях. Това въжи за данни съхранявани на компютър или мобилно устройство. И тук тук обсъждаме много техническият аспект на датацентричен подход. Какво означава това? Акцентът е върху защита на колата, а не на магистралата, така да се каже. Само при определени е, условия можеш да влезеш в колата, да речем, когато имаш ключ. Политически сценарии ние разгледахме различни сценарии, свързани с технологичните новости. Ние сме ги класифицирали на координатна система. Едната е нивото на иновации и другата ос е нивото на необходимата публична намеса. Тук говорим за повишаване на знанията, информираността до пълно изпълнение от Европейски съюз и държавите членки. В долната лява част са варианти, които са много близко до това, което обясни господин Шустер. Това са а, дейности, които вече са познати, но трябва да бъдат а, доразработени на много по-голям мащаб. Това също така означава, че вариантите трябва да се а, доразвиват, а, тъй като а, всичко се променя. Свидетели сме и на липса на интерес от страна на гражданите да използват всичко това, като нагласата е защо да използвам всичко това. Може, разбира се, възможно е гражданите да бъдат оставени сами да използват подобни средства или пък да се използва по-колективен подход, при който търговците включват решения за сигурност за своите търговски пакети. В долната дясна страна Говорим за технологии, които се разработват в момента, но няма да бъдат на пазара през следващите години. Говорим за дата центрична сигурност. Някои потребители споделят, че прилагането, мащабното прилагане на тези варианти е трудно. Има нужда от допълнителни изследвания в долната ляв, в горната лява страна виждаме мерките за изграждане на доверие. Става дума за изграждане на доверие между държавите и у нези, които намират недостатъци в софтуера, тогава се стига до отговорно разкриване на европейско ниво. Ако някой установи уязвимост в софтуера, може да се обърне към собственика на мрежата, да му обърне внимание върху факта, че има проблем, който трябва да бъде решен. Това се практикува в някои държави членки в горната лява част, извинявайте, горната дясна част са най-отрицателните сценари. Повечето от политическите варианти, като че ли водят до това, което се нарича балканизация на интернет, отделяме част от управлението, като която да бъде управлявана от Европейския съюз. И за... Включил съм тези варианти на екрана. Има една техническа инфраструктура, която може да се постави. Също така могат да се създадат системи за стратификация, за широко използвани стандарти за криптирани е, днес е, прилаганите стандарти за криптиране се сертифицират е, чрез процес на Европейския институт за стандарти в технологията. Основната му мисия да обслужва американското правителство, а не света, но качеството е толкова високо, че се използва от цял свят. Както сигурно знаете, Националната агенция за сигурност има особен интерес към стандартите за криптиране. Това ще доведе и до двойни стандарти за сертификации и стандартизирани процедури. Yeah, thank you. Okay. Then, promising options deriving from обещаващите варианти, проистичащи от всичко това. Основният въпрос е как да се постигне нов примлив баланс между интереса на европейските граждани и легитимния интерес на Агенцията за национална сигурност и правоохранителните органи. Защото онова, което се използва за лична неприкосновеност, може да се използва и за укриване на престъпници. Е, запознати са с всички данни, които изнесе господин Сноуден. Балансът трябва да бъде изместен към защита на европейските граждани, като разбира се не изключваме възможността органите да извършват наблюдения. Някои варианти са по-обещаващи, други по-малко. В доклада има поне две дозини такива варианти, но има един вариант, който искам а, да подчертая е определяне на защитен периметър около данните за да няма достъп, външен достъп до вашите данни. Смятаме, че това може да бъде на ниво данни инфраструктура, но тъй като данните са най-обещаващите, но в е, една подмрежа в Европейския съюз би струвала много скъпо и би смутила дейностите и няма гаранции, пълна гаранция. Ние предпочитаме варианта защита на колата, а не на магистралата. Още нещо, което е много важно, не само от гледна точка на защита на личните данни, е сигурността на софтуера, особено този, който е от открити източници. В днешно време има много висококачествени подобни решения. Имате... Те обаче често не могат да осигурят достатъчна гаранция дори и само за себе си. Казваме, че има само един човек, който извършва одит на сигурността и това е много слаба верига в целия процес. И последното, разбира се, криптиране end-to-end. -end. Могат да се приложат различни защитни мерки е, заедно с това обаче има и това, което се нарича задни врати. Затова трябва, може би, да създадат независими схеми за сертификация на криптирането. И, както казах, ще има и индивидуални и колективни пътища за възприемане и приложение на тези технологии. Ние имаме предпочитания към колективния път. В противен случай би трябвало да инвестираме много в информиране на крайните потребители и да улесним въвеждането на инструменти, излизащи на пазара. Трябва да им, разбира се, независими проверки за качеството на подобни инструменти. И накрая, по време на проучването, установихме някои закономерности, които влияят върху разработването на политиката. Ние не сме агенция, която се занимава с политика. Ние сме технологична фирма, но искам да споделя с вас следното първо сигурността и а, личните данни не са диаметрално противоположни. Сигурността има множество аспекти и, с, и намирането на равновесие е предимно предиз... политическо, а не толкова технологично предизвикателство. Разликата между масовата и целенасоч... масовото и целенасочено наблюдение ни е необходимо. Необходимо е това разграничение, за да видим какви, от какви варианти за политика имаме най-голяма нужда. В момента обществения дебат се подхранва от идеята, представена от много правоохранителни органи, е, че криптирането само по себе си е лошо. Но всъщност криптирането дава възможност на интернета да функционира. Това дава също така възможност на телефонията, на телефонията и на банковите операции да функционират. Интернетът трябва да, да бъде безопасен като средство за работа. Криптирането е онова, което принуждава правоохранителните органи да преминават от масово към целенасочено наблюдение. И накрая, за да поставим нещата в по-широк контекст, събирането на данните като част от масовото наблюдение е част от интернет като екосистема. Интернет е, се разчита и съществува е, благодарение на разрастването на данните. Така че разговорите за личната неприкосновеност е, трябва да се постави в много по-широк контекст. И политическият дебат става още по-интересен за технологични специалисти като мен. Благодаря ви за вниманието. Госпожо председател, заповядайте. Благодаря, благодаря за вашите презентации. Сега ще продължиме с обсъждане на темата. Господин Депре ще иска да вземе думата и може би някой друг, господин Карвайо, Албрехт. Господин Депре, имате думата. Благодаря, госпожо председател. Първо бих искал да се извина на експертите и на колегите, тъй като съм доста невеж в областта на интернет. Аз съм просто а, един среден потребител и много от нещата, които споменахте, някакси ми минаха така над а, съзнанието. Струва ми се обаче, че не можем да превърнем всички интернет потребители, всички такива като мен и като други, някои пове, някои по-грамотни, някои по-невежи, в инженери, които да познават всички правила на самозащитата. Както правилно казахте, за а, събирането и запазването на данни, еми, как, как искате да го направя? Как, как мога да... Аз... Откъдета, откъдета, откъдета знам къде мога да сложа данните си, за да, да не бъдат достъпни. Така че не смятам, че да се внедряват все по-сложни мерки за запазване на сигурността за всички не е доброто. Да, може би в пък, търговския пакет, който се продава за потребителите, трябва да има едни стандартни мерки за защита. Това е по-скоро въпрос, отколкото твърдение. Не е ли по-добре да, да задължиме производителите и а, а, доставчиците да, включат, да включат до, до тези мерки в пакета, вместо ние да се превръщаме в инженери. Сега до криптирането. Добре. Аз, аз аз тук отговарям за, не разбира се, защитата на личната неприкосновенност, но също така и защитата на гражданите като такива. И полицията ни казвам, и има възможността от време на време, и има случаи, при които трябва да има намеса. Така че, вие казват, е, вие, доколкото разбрах, е, сте е, привърженик на целевото наблюдение. Да, ако това от техническа гледна точка е, е възможно, а, да, но възможно ли е наистина? Това разбира се е една политическа опция, но ако примерно полицията казва за, е, трябва да, да извършим това наблюдение с е, цел сигурност. Сега, истина ли е, не е ли истина? Дали полицията се опитва да упражнява натиск? До, до, до каква до, до каква степен, какви средства ще могат те да използват, ако примерно цялата информация е криптирана, по какъв начин а, полицията ще може да а, има достъп до дадени данни. Е, извинявайте, госпожо председател, но това са просто въпроси на един е, невежа, но нелюбопитен невежа. Благодаря, Карлос, имате думата. Благодаря, господин председател. Първо, това не са въпроси към нашите гости, тъй като не влизат в обхвата на техните изследвания, но не можем и да ги е, пренебрегваме. Първо, липсата на доверие на гражданите към институциите и държавата и масовото наблюдение. Доведе до, до, това, до тази липса на доверие. Защото е, идеята, че ние защитаваме гражданите, вече не се възприема защото и в Европейския съюз, и извън Европейският съюз е, има намеса в личната непрокосновеност, т.е. това доведе до липса на доверие, а пък има и различни култури. В а, е, моята страна раз, а, е, разследващите служби не могат да, да, служ, да правят подслушвания без да имат заповед от а, е, а, съдя а в други страни могат да се извършват подслушвания без да има нужда от някакво е, съдебно намеса или разрешаване. Така че е, в едни страни има съдебен и демократичен контрол, в други няма. Така че ако ако не, нямаме доверие в държавните институции, как как гражданите ще естествено ще се, ще се опитват да се защитават срещу масовото наблюдение. Сега, как можем да разграничиме масовото наблюдение от целевото наблюдение? Но, а, освен тези катастрофални сценари, аз мисля, че Жерар Депре е прав. Вашето предложение, всъщност основното ви предложение е криптирането. Защото нормалните мерки като стените, паролите явно не, е, не са достатъчни. Крип, криптирането не е нещо ново. През 2001 година имахме едно предложение с е, много а, методи за криптиране. От тогава не видя, не сме видяли някакво развитие на този метод. Така че моите въпроси са следните. Първо. Как ще отговорите на въпроса на Жерар Депре за относно конфликта, защита на личните данни на гражданите, гражданите и необходимостта за правоприлагане, т.е. законните действия на правоприлагащите органите. Пред, преди две седмици имаше, помните, конфликт между Apple и други големи а, компании и НСА точно по тези проблеми. Те обвиняваха компаниите, че не, не в криптиране, но в начин за блокиране на данните, като, като по този начин възпрепятстват а, съдебни и други органи да имат достъп до, та, до тях. И второ, липсата на интерес от, от страна на гражданите. Понякога това дори не е липса на интерес, ами страх. Защото ние сме чували граждани, които казват, предпочитам да не използвам система за криптиране, защото полицията ще ме обвини или поне ще се усъмни в това, че имам нещо какво да крия. Така че те най-вероятно няма да използват този софтуер. Тоест не става дума само за липса на интерес, но когато говорим за криптиране, трябва да говорим и за страха от правоприложните органи. Господин Албрехт има думата. Благодаря. Благодаря за презентацията, благодаря за извършената от вас работа. Въпроси по криптирането и сигурността на ИТ системите. Първо, сигурна комуникация, сигурно криптиране. Едва ли ще помогне това, ако има възможност да се, заоби... да се заобуклат а... а, блокиращите елементи на тези системи. Тоест има винаги възможност да се проникне в един политически дебат по технически въпроси, какъв, каквито, какъвто водим момента, има някак недоразбиране и недоразумение. Вие казвате, че е, е, тези, за обикалянето на мерките може да, си, да бъде прилагано или използвано само от институция или от някой а също времено не съществува едно абсолютно сигурно пространство на комуникация. И тъй като говориме за липса на абсолютна сигурност по улиците в ежедневието, същото въжи и за е, киберсигурността. Така че, ако прем, премахнеме начините за а, проникване в системите, всъщност това ще увеличи а, а, кибератаките или атаките върху информационните системи. Тези които провеждат а, а, техно, високотехнологични атаки, са всъщност институции на демократичния свят, на демократичните държави членки. Така че тогава абсолютно всички, все повече и повече ще има нарушаване на, на, на правилата Така че това, което искам да кажа, и всъщност ви отправям и един въпрос е докъде можем да увеличаваме е, сигурността на тези системи, като същевременно е, заобикаляме е, мерките. И в крайна сметка трябва да има известно, може би, известен брой мерки, които просто да не могат да бъдат заобикаляни или нарушавани. А колкото до стандартите за сигурност, вие говорихте и за отговорност. А, в повечето европейски държави, ако не във всичките, не съществува правна рамка за санкции, които да се прилагат при неспазване или при нарушаване на някакъв стандарт за сигурност в системата интернет. Така че ако а, направите нарушение, вас не ви грози никаква опасност. Вие, ви не се страхувате от санкция и по принцип не сте отговорен. Така че това не въжи а, е, а, само за а, е, гражданите, а и за институциите, така че струва ми се, че дори а, до, до, до, дори е, институции и органи, които използват много е, сложни си, си, системи не могат да знаят дали няма пропуски или слабости в системите, които използват, защото повечето от тях се, е, са, се произвеждат в Китай или в Съединените щати и дори притежателите на тези системи е, не, не могат да не, не, не, не знаят дали всъщност правилата се, се, се спазват. Така че не знам дали доставчиците на. А, и тъй като доставчиците на съоръжения не са отговорни, то малко трудно можем да, да увеличиме стандартите за сигурност след като дори не можем да провериме дали основните стандарти се прилагат. Струва ми се, че това е един важен въпрос, на който трябва да се намери някакъв отговор. Благодаря. Господин Шустър, искате ли да отговорите на този проблем или господин Деграв, Първо ще се опитам да отговоря на част от въпросите, а след това може би колегата ще продължи или ще се разменим господин Дюпре, вие питахте, че ги казахте, че може би е неправилно да се превръщат потребителите в инженери. Не това предлагаме ние, вие сте прав. Разбира се, трябва да има да те да осъзнават много по- добре е, опасностите и заплахите, но но по-скоро големите организации. Но но, примерно, е, всъщност големите, голем, големите системи и доставчици трябва да предоставят. Като Фейсбук. Аз самия нямам сметка във Фейсбук. Но, пък, доколкото знам, по, по, по, по принцип всеки може да види всичко. И вие като е, но по, а по принцип вие като потребител можете да отворите само тези. Е, колонки и тези неща, които искате другите да видят, а другите да бъдат криптирани. Колкото до технологиите за криптиране и защо това не се е разпространило повече през последните години, аз лично смятам, че това проистича проистича от технологическите трудности. Аз самия съм е, инженер в областта на информационните технологии и самия аз намирам, че е твърде трудно е, да се криптира и а, много хора просто биха си казали още преди да, да се опитат да разберат, че това е трудно. А, прекалено трудно. За, за това трябва да има лесно приложими а, е, а, е, мерки, които просто с един клик да може да, а, е, да бъдат използвани. Като криптирането трябва да бъде последната последната мярка, ако нищо друго не е, проработи. А колкото до на, агенциите за национална сигурност, това разбира се е на един малко спорен въпрос. Пощенските служби, пощ, пощата, използват подобни вие изпращате една почтенска картичка тук от Брюксел и знаете, че по пътя на почтенската картичка всеки може да я прочете. Но ако я поставите в а, а, плика и залепите плика, това означава, че а, изпращача не иска да прочете друг, освен получателя. И ако ви отворите, вие нарушавате всъщност неприкосновеността. А днес се сблъскаме с следното. Много граждани смятат, че когато изпращат имейл, те са поставили този имейл като картичка в плика. То не е така така че националните агенции за сигурност, полиция и така на така, това могат винаги ще могат да си вършат работата, защото в продължение на години те са измисляли и намирали методологии и методи за стигане до заподозряните, до, за наблюдение на заподозрени. Това, разбира се, ще усложни малко тяхната работа. Но мисля, че това е, това е, това е въпроса, който всъщност обсъждаме. Доколко сме готови да се откажеме от е, известна лична неприкосновеност, за да улесним работата на е, право прилагащите органи и доколко не сме. Аз мисля, че това е въпрос, който ние е, можем да зададем на вас, на вас, защото вие като парламент трябва да намерите отговор на това. Имаше и още въпроси, свързани с начините на заобикаляне ако някой успее да пробие е, тех, технологията на криптиране, той ще знае всичко. Случвало се. Защо? Колегата Графта каза. Защото много от тези стандарти за криптиране се изработват от Националният институт за стандартизация на Съединените щати и Национал... Агенцията за национална сигурност на Съединените щати също от... помага там. Тя, тя, тя е всемогъща, така че и тя помага за създаване на а, моделите за проникване. Как може да избягваме за бъдеще подобно положение? Мисля, че най-така разумното е да се каже, че колкото повече, колкото повече е, разпро... е разширен този процес, колкото по-широко участието, не само Съединените щати, все по толкова по-лесно ще стане да се контролира кой и колко о, използва и по какъв начин използва нещата. Благодаря. Много ви моля така, да, да кажете нещо друго, защото не разполагаме с много време. To uh, uh enforce the, the last uh, thing Mr. Schuster said. Uh... Само ще потвърдя онова, което последно каза господин Шустер. Uh, uh, Стандартите за криптиране, които са обект на по-строг контрол, не гарантират по-голяма сигурност в сравнение с онези, които са били сертифицирани бързо. Контролът върху прегледът на методите за криптиране върху софтуера и хардуера. Това са процеси, които се прилагат постоянно, но за физически лица те биха били много скъпи. Ако искате да проверите хардуера си, ще трябва да наймете експерт-консултант. А именно в хардуера има задни врати, но за съжаление той не може да бъде проверяван редовно от неспециалисти от физически лица. Съжалявам, че използвах в изказването си толкова много технически понятия. Ще се спра върху компютърния облак. В доклада препоръчваме на държавите членки да заложат в по-голяма степен на варианти, насочени към компютърния облак. Това е едно частично решение. Не само агенции извън Европейския съюз осъществяват наблюдение върху трафика. подобна мярка също не би могла да бъде прилагана от гражданите по-отделно. Подобно на други мерки, които предлагаме и това решение трябва да бъде приложено съвместно, колективно. Съгласен съм с вас за това, че потребителите може би се притесняват от прилагането на някои технологии, поради което не ги използват. Затова и предпочитаме да се заложи на един колективен вариант, а не да се разчита на това гражданите да приложат това или онова от само себе си. Нека изясня още нещо. Не съм против някаква форма на масово наблюдение. Но трябва да се прави разлика между масовото наблюдение на общо основание и по-целенасоченото такова. Почти невъзможно е да има много силно криптиране. Има някои файлове, които са криптирани така, че по никакъв начин не могат да бъдат разшифровани, което е повод за загриженост. Може би е възможно да се използва някакъв всеобщ код. Thank you. Thank you. Благодаря. Благодаря за интересните изложения. Благодаря ви за отговорите. Комисията по граждански свободи и правосъдие в края на 2015 година ще проведе конференция посветена на стандартите за защита на данните и сигурността на ИТ технологиите. През март 2014 година Европейският парламент прие резолюция за масовото наблюдение над европейските граждани. Конференцията ни е последваща мярка. Преминаваме към точка 6. Критерии и механизми за определяне на държавата членка, отговаряща за Молбата за международна закрила, внесено в една от държавите членки от граждани на трета страна или лице без гражданство. Представител на правната служба сега ще ни представи делото Таракел срещу Швейцария разгледано от Европейския съюз по правата на човека през ноември 2014 година. Това дело се отнася до отказ на швейцарските органи да разгледат молба за обежище, внесена от афганско, афганистанско семейство и техните 6 деца Предмет на спора е решението на швейцарските органи да върне това семейство обратно в Италия. В основанията се посочва, че ако то бъде върнато в Италия, без да се представят индивидуални гаранции за хуманно отнасяне към тях, те могат да са обект на нечовешко или унизително отнасяне, тъй като в режима за приемане на търсещи закрила в Италия се допускат системни пропуски. Сега ще дам думата на правната служба, която ще ни представи констатациите на съда. А след това госпожа Млинар ще се изкаже от името на докладчика ни, госпожа Викстрюм. Благодаря, госпожо председател. Няма съмнение, че делото от Аракел, което ще ви представя днес, привлече голямо внимание от страна на медиите. Доведе и до разисквания в академичните среди. Нека изтъкна, че не бива, може би, да надценяваме въздействието породено от това дело. Става дума за дъблинския регламент, а не за материално-правното право на убежище. Може би вече сте запознати с фактите и обстоятелствата по делото, но нека въпреки това накратко ги обобщя. Жалбоподателите са афганистанско семейство с 6 малолетни и непълнолетни деца. Това са хора от афганистански происход, които обаче са живели в Пакистан и Иран, преди да пристигнат в Италия през Турция. Пресекли са италианската граница и тъй като не е имало други критерии, Италия е била държавата компетентна да разгледа молбата им за обежище съгласно дъблинската система. При пристигането си в Италия през 2011 година семейството е представило фалшиви документи за самоличност. Самоличността им е била установена съгласно системата Евродак докато е траял процесът, са били настанени в приемателен център в продължение на 10 дни. След това са били преместени в друг приемателен център, където са останали два дни, преди да го, докато не, го, не са го напуснали без разрешение. През цялото това време семейството не е било задържано, не е било и разделено. Продължило е след това към Австрия, където е подало молба за обежище, от, отхвърлена от австрийските власти. Предвиждало се прехвърлянето на семейството в Италия. След това семейството е пристигнало в Швейцария и тук тъй като Италия е била компетентната страна за разглеждане на молбата им за обежище, се е предвиждало връщането им в Италия. В жалбата си пред Европейския съд по правата на човека, жалбоподателите твърдят първо, че предвиденото прехвърляне в Швейцари... от Швейцария в Италия би било риск да бъдат обект на нечовешко и унизително отнасяне, най-вече защото би имало риск да останат без настаняване или да бъдат настанени при нечовешки или унизителни условия. Второ, жалбоподателите твърдят, че не са били били представени индивидуални гаранции за отнасянето към тях в Италия поради системни пропуски в италианската система за предоставяне на обежище. Трето, твърдят, че швейцарските и италианските власти не са отчели в достатъчна степен конкретното им положение поради което на основание на членове 3, 8 и 13 алинея 3 от Европейската конвенция по правата на човека смятат, че прехвърлянето им в Италия би било в нарушение на техните права. Европейският съд по правата на човека при вземането на решение отчете Дъблинския регламент, както и съдебната практика на Съда на Европейския съюз и по-точно решението по делото НС, Взе предвид също така и съдебната практика на националните съдилища на Германия и Обединеното кралство, що се отнася до прехвърляния в Италия. Съдът взе предвид и своята съдебна практика, най-вече решението по делото МСС срещу Белгия и Гърция. На следващ етап съдът постанови, че трябва да вземе решения по следните аспекти. Първо, трябва да разгледа конкретното положение на жалбоподателите. Второ, трябва да разгледа общото положение в страната на пристигане и по-точно условията за приемане на бежанци в Италия. Съдът следваше също така да установи дали има реални основания да счита, че жалбоподателите биха били изложени на реална опасност от нечовешко и унизително отнасяне. Съдът, цитирам, Член 3, членът отнасящ се до експулсирането. Трябваше да направи също така и проверка за минималната степен на сигурност, както и във връзка с гаранциите за условията за приемане. Съдът потвърди, че въз основа на взаимно доверие между държавите се допуска, че те спазват Конвенцията за правата на човека. Но трябва да се вземат предвид също така и системни пропуски в системите за предоставяне на обежище в държави, страни по дъблинската система. На следващ етап съдът направи анализ на общото положение в Италия, що се отнася до условията на приемане. По-конкретно, съдът разгледа няколко елемента, на които се позовават жалбоподателите. Първо, забавения при процедурата за установяване на самоличността. Съдът заключи, че този елемент не е пряко относим към конкретния случай. Второ, разгледа капацитета на приемателните центрове като установи, че те наистина не разполагат с достатъчен капацитет. Разгледа също така и условията в приемателните центрове, като призна, че има някои проблеми, но че положението не може да се сравни с това в Гърция. Като цяло съдът направи оценка на общото положение в Италия. Установи, че положението не е същото като в Гърция, т.е. не е основание за отмяната на всички прехвърляния към Италия. Изяви също така и сериозни съмнения, що се отнася до настоящия капацитет на италианската система. От евентуалната липса на капацитет проистича вероятност търсещите убежище да останат без настаняване или да бъдат настанени в пренаселени центрове, като с това се нарушава правото им на неприкосновеност на личния живот, има опасност от насилие, а в някои случаи и от разделяне на семействата. Вече опоменах, че става дума за семейство с 6 малолетни и непълнолетни деца. А що се отнася до конкретното положение на жалбоподателите, съдът припомня, че италианските органи незабавно са се погрижили за тях и че положението им няма нищо общо с положението на жалбоподателите по дело МСС. Съдът обаче отчете също така, че става дума за семейство с деца и че трябва да се вземе предвид изключителната уязвимост на децата като решаващ фактор, дори когато децата са придружавани от родителите си. Възоснова на всичко това съдът прие опасението на жалбоподателите, че няма да бъдат настанени при подходящи за децата им условия, както и че вероятно ще бъдат разделени. Съдът постанови, че тези техни опасения са основателни. Постанови също, че от уязвимостта на децата проистича конкретен риск, въпреки факта, че жалбоподателите не са били подложени на неадекватно отнасене в Италия и че няма данни за това, че в Италия за тях има по-голяма опасност, отколкото в друга държава. Преди прехвърлянето в Италия швейцарските органи изискаха от италианските органи да гарантират, че търсещите закрила ще бъдат настанени при подходящи условия, съобразени с възрастта на децата, както и че семейството няма да бъде разделено съдът изиска приемащата държава да даде по-подробна информация за конкретните условия на приемане на търсещите закрила. Тази по-подробна информация следваше да съдържа данни за приемателния център, за конкретните условия на приемане и за неразделянето на семейството. Съдът заключи, че няма като цяло да се забранят или спрат прехвърлянията, но че има процедурно задължение да се установи конкретен режим с органите на приемащата държава при конкретни обстоятелства. Ако италианските власти бяха дали подробна информация за това, което изложих по-нагоре, то щеше да бъде възможно да се извърши прехвърлянето. Интересно е също така, че решението на съда, че би имало нарушение на член 3 на конвенцията, ако жалбоподателите бъдат върнати в Италия, бе подкрепено от мнозинството от членовете на съда с 14 на 3 гласа. Трима съди изразиха съмнение – подписаха решението с резерви. Изразиха съмнение във връзка с реалния конкретен риск от отнасяне, което би било в нарушение на член 3. Нека упомена и какво е нашето тълкуване на последиците от делото Таракел? Когато на определено равнище има системни пропуски в системата на дадена държава, то се въвежда обща забрана за връщанията към тази държава, тъй като основната презумпция е зачитането на правата на човека. Когато няма системни пропуски, възможно е да се твърди, че е вероятно нарушение на член 3 на конвенцията в отделни случаи. Тук следва да се следват принципите на добре установената съдебна практика по член 3. Възможно е в такъв случай конкретни връщания да бъдат забранени. При положение, че жалбоподателят изложи основателни твърдения, възоснова на които може да се постанови, че има опасност от нечовешко или унизително отнасяне. Има една добавка от страна на съда. Когато има пропуски в приемащата страна, но те не са толкова тежки, че да се забранят всички връщания обратно. В такива случаи трябва да се вземе предвид и това дали има особено уязвими и търсещи убежище. Последиците от съдебното решение вече показват в някои държави членки. Например, в Холандия, <clears throat> вече се усещат в някои държави членки, например в Холандия, където са въведени нови процедури за връщанията към Италия. Същото можем да кажем и за Германия, която е въвела специални процедури за връщанията към Италия. Ще видим каква ще е реакцията на съда под формата на съдебна практика. В бъдеще основният въпрос, на който трябва да си отговорим е кой, освен непридружените малолетни и непълнолетни и семействата с непълнолетни и малолетни деца, ще попадне в категорията, за която се изискват специални гаранции. Ще трябва да се запитаме също така колко сериозни ще трябва да са пропуските в системата на приемащата държава, така че да са необходими такива гаранции. Uh, now, uh, благодаря. Благодаря, госпожо председател. Тук съм като представител на докладчика госпожа Викстром. Аз ще представя нейната позиция. Регламента Дъблин създава неравномерно разпределение на беженците в държавите членки. Когато преработихме обща система за обежище, нямаше достатъчно политическа воля да се промени основния принцип на Дъблин и затова работихме по нов вариант, но въз основа на отговорност на първата държава членка. Новият регламент Дъблин 3 предоставя повече гаранции както вече беше представено от правната служба. Също така има и нова линия 3.2, ако има опасност от нечовешко или унозително отношение при прехвърляне в първата държава членка, да няма прехвърляне. Съдът, както установяваме, това казва, че трябва да има индивидуални гаранции, че съответните лица няма да бъдат подложени на нечовешко или унизително отношение. Принципът на Дъблин се основава на идеята, че приемат на бежанците и процедурата на техните е, молби са еднакви във всички държави членки и че е, процедурите са еднакви и шансовете за успех са еднакви. Това обаче знаем, че не е така и нямаме данни, че нещата ще се променят. Дори ако е така, Остава факта, че разпределението е небалансирано. Няколко държави членки понасят огромното бреме. В е, истинска обща европейска система за обежища всички системи трябва да поемат е, равен дял. Политическата опозиция срещу Дъблин винаги е била е, категорична и сега виждаме, че и съдилищата са много критично настроени. Може би сега е време за нещо ново, например система на квоти, така че отговорността да бъде разпределена между държавите членки възоснова на индивидуалните особености на е, търсещия обежище, като език и други. И имам кратък въпрос към правната служба. В, по делото Таракел ставаше дума за липса на гаранции за жилищно настаняване пред наличието на лиц, малолетни лица. Има обаче и други случаи. Преди прехвърляне, трябва ли държавите членки да получават гаранции при всеки конкретен случай, че всички елементи на условията за прием е, са гарантирани. На практика това би направило невъзможно е, прехвърлянето. Е, благодаря за въпроса. Това не следва автоматично от решението Таракел. Решението Таракел трябва да се анализира много внимателно, защото това е нещо като изключение в юриспруденцията и то поставя много силен акцент върху защитата на малолетните лица и изисква конкретни гаранции. Това обяснява и защо има и различно мнение и несъгласие. Не мога да кажа, че това, което казвате, следва автоматично от решението Таракел. Благодаря. Вие ще коментирате ли не? Никой не иска думата. Сега стигаме до точки номер 7 и 8. Колеги, миналата седмица съдът излезе с две решения, които са много важни за нас. Те повдигат много важни политически въпроси по отношение на четирите, на четирите стълба. Давам, ще дам думата на съда да представят решенията. Благодаря, госпожо председател. Благодаря, госпожо председател. Ще кажа няколко думи на френски, тъй като делата се водиха на френски. Първо, искам да кажа, че трите дела, които приключиха миналата седмица с две решения на съда, които а, решенията бяха в полса на парламента. Има и други дела, които в момента се водат. А, общо 7. Част от делата са суспендирани и очакваме съда да излезе с решение по три от делата за да продължиме и с последното дело, което в момента върви. Това са първите решения по тълкуване на член 9 протокол протокол 36 на преходните разпоредби. Това са решения, които имат много важни последици от институционна и конституционна гледна точка. Съдът е, реши, че е, избора на съвета или желанието на съвета да следва дадени правила при приемането на изпълнителни мерки не са в противоречие с тези залегнали в Лисабонския договор. Т.е. съдът реши, това разбира се и заслужава по-задълбочен анализ, че по три от жалбите парламента трябваше да бъде консулт, консултиран и за това съда отмени влизането в сила на три решени. Но е, ще дам сега думата на господа Пенчева, която е агент с мене в това. Ще се опитам да представя трите иска и отговора на съда. Те са доста сложни въпроси. Аз ще отговоря. Всъщност парламентът застъпва две тези. Прилаганото правно основание е неточно и процедурата за приемане на решението е неправилно. По правното основание парламента казва следното. Въпреки, че правното основание е цитирано от съвета са разпоредби от акта за третия стълб, всъщност възмо... единственото възможно правно основание за приемане на решенията на съвета в третия съд – се основава в разпоредбите на договора. Това е единственото, което може да се приложи така, че всеки път, когато има акт от третия стълб, който предвижда, че нови актове по третия стълб могат да се прилагат, това е препращане към разпоредбите на договора е, и те са а, правното основание, тъй като те са отменени, решения не могат да продължат да се приемат на тяхна основа. Според съда обаче тъй като съветът не е цитирал бившия договор след правните основания, е ясно, че съвета не иска да основава решението си на бившия договор, следователно трябва да се отхвърли доводът на парламента. В този случай не, правното основание не е бившия договор. Ако трети, ако разпоредбите от третия стълб са правното основание, в този случай правното основание е незаконно, тъй като не се основава на договора, а на вторичното законодателство. И още повече това вторично законодателство предвижда процедури, които не съответстват на договорът, който е бил в сила по това време. И тези разпоредби от акта за третия стълб са незаконни и актове не могат да се основават на тях. Съвът, съдът постановява, да, това е вярно, разпоредбите на третия стълб предвиждат различни основи от договора. Договор предвижда да се консултира. Парламента третия стълб не е. Но съдът казва, разпоредбите от третия стълб трябва да се тълкуват по начин, който да съответства на договора. И въпреки, че не споменават консултирането на парламента, трябва да се тълкуват все едно, че споменават консултирането на парламента и следователно доводът на парламента трябва да се отхвърли. Парламентът твърди, че в, при всички случаи нова актове след влизането в сила на Лисабонския договор трябва да се основава на договора за функциониране на Европейския съюз в съответствие с предвидените процедури. Парламентът признава, че има протокол, който предвижда преходни процедури, но счита, че този протокол не, не се отнася към нови актове, е, приети след Лисабонския договор. Съдът не е съгласен с тълкуването на парламента, защото смята, че това тълкуване би усложнил и дори направил невъзможно е, приложението на акта от третия стълб и съдът казва, че в случаи, в които има актове от третия стоп, които предвиждат приемането на нови актове, приемането на тези нови актове трябва да следва процедурата, предвидена в акта от третия стоп. Но тази процедура, приета в акта от третия стоп, трябва да се тълкува в съответствие с бившият през предишният договор, който е бил отменен от Лисабонския договор и това е системата, която според съда трябва да се прилага. Следователно отхвърли довода на парламента за правното основание. Накрая по процедурата, както каза моят колега, съдът постановява, че се прилага, че не е тази процедура. Парламентът не е бил консултиран, съдът казва да, парламентът не е бил консултиран, а е трябвало и следователно доводите на парламента, че следваната процедура не е била спазена и това е основанието, на което съдът отменя трите разпоредби, именно, че парламентът не е бил консултиран и съдът ги а, анулира е, до приемането на нови актове. Uh, thank you very much. Благодаря на двамата представители на правната служба. Становището ви е много интересно и много ползотворно и съм убедена, че те ще бъдат взети предвид от координаторите на тяхното заседание. Сега преминаваме към точка номер 9 на 13 февруари 2015 година господин Корал внесе въпрос искане за писмен отговор подписано от 15 други депутати във връзка с транспониране на мерките от преди Лисабон в областта на съдебното и полицейското сътрудничество. Отговорът не е получен в рамките на 6 седмици, както и изисква член 130 параграф 4 от правилника за дейността на Европейския парламент. Искането на господин Карао по искане на господин Карал въпросът е включен в дневния ред на днешното заседание. Господин Корал, имате думата. Благодаря, госпожо председател. Преди да се приемат договорите от Лисабон, в областта на съдебното и полицейско сътрудничество, т.е. третия стълб, всички мерки се приемаха единодушни от съвета. Сред тези мерки, мнозина от тях са свързани с решения прияти преди Лисабонския договор. За тези мерки не може да има процедура за нарушение, но ситуацията се промене. Десети параграф от Лисабонския договор предвижда че, че разпоредбите за преходни мерки в областта на съдебното и полицейско сътрудничество преди влизането в сила на Лисабонския договор е, трябва да влязат в сила. Комисията те, тези актове не са приложими Господин Карал, казва председателката, моля ви не дайте да четете с такава скорост, тъй като преводачите просто не могат да се справят. И така. Правомощията на комисията в съответствие с Лисабонски договор не са приемливи. В случая, в който са приети член 35.2 на договора. Точка 13. Преходните мерки от параграф 1 влиза в сила след влизането в сила на Лисабонския договор, т.е. 1 декември 2014. 18 депутати се подписаха под този въпрос. И ние искаме Европейската комисия да ни каже каква е ситуацията с всички тези мерки във всяка държава членка. Парламента като съзаконодателен орган трябва да разполага с тази информация. Освен това, тези мерки от преди Лисабонския договор са устарели и трябва да бъдат преразгледани в светлината на договора. Комисията трябва да преразгледа мерките една по една и да отмени унези, които са устарели. Ние сме ние сме сигурни, че няма да има промени, да речем, в, заповеда, в заповедта за задържане. Сигурни ли сме, че директивите за борба срещу тероризма спазват мерките за съразмерност? Сигурни ли сме, че се спазват основните мерки? Сигурни ли сме, че мерките в областта на санкциите е, за трафикантите, нелегалната емиграция, за регистрирането на опасни лица не е нужно да бъдат актуализирани. За съжаление, законодателната програма на комисията не предвижда нищо подобно. Ние искаме да бъде направена оценка мярка по мярка и въздействието върху основните права. Ето това е от мен. Благодаря от името на Европейската комисия. Благодаря. Благодаря, госпожо председател. Госпожи и господа, Европейската комисия също се опитва да спази сроковете. Е, за отговор на писмени въпроси, е, макар е, и, в светлината на нарастващия брой подобни въпроси. С радост ще изложа някои елементи, които се надявам да помогнат на парламентарната комисия. Господин Корао вече обясни много ясно значението на датата 1 декември. Преди това Европейската комисия из... разгледа съответното законодателство. Приоритета на Европейската комисия от края на преходния период в тази област като цяло беше да се стигне до етап, в който законодателството да бъде същото, както във всяка друга област. Това предполага събиране на данни в сътрудничество с държавите членки за транспонирането и изпълнението на бившия трети стълб. Справедливо би било да се каже, че това законодателство, при което подходът е малко на парче, е източник на трудностите, които изпитваме в тази задача. Процесът продължава, но комисията поиска всички държави членки официално да уведомят комисията до 15 май 2015 година относно транспонирането на съответните инструменти. така че събирането на данните да, да, да стане част от норм, обичайната процедура. Част от дейността е свързана с това Европейския парламент да получи пълна информация. Парламентарната комисия може би помни, че през април беше прието е, решение да се отменят някои мерки от преди е, Лисабонския договор, които се оказват устарели. Тези предложения са на вниманието на съвета и съветът е, прие линия да започне разговори с парламента. Благодаря за вниманието.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 six and oh, next meetings of our committee will Следващите заседания на нашата комисия ще бъдат на 6 и 7 май между 9 и 12 и 3 и 6 и половина в Брюксел. Благодаря за вниманието. Благодаря на секретарията. И благодаря на преводачите.